Гилермо Фариняс. Гилермо Фаринас е независим журналист и политически дисидент, готов да пожертва живота си, рискува собствения си живот, собственото си здраве, като начин на натиск за промени в Куба. Той използваше средството гладни стачки, и изразяваше надеждите на всички, които са за свобода, човешки права и демокрация. Надявам се, че ще мога лично тук в Страсбург през декември да му връча наградата. Това би бил отличен момент за Европейският парламент и за всички политически затворници в Куба. Искрено се надявам, че заедно с Гюлермо Фаринес друг кубински лауреат от 2005 година, както и дамите в бяло. Той също ще може лично да се получи наградата Сахаров. Скъпи колеги, нека да кажа, че всички колеги, всички кандидати бяха отлични и съответстваха на нашето разбиране за права на човека и отстояването им в цял свят. Така че ние поздравяваме всички тях, но все пак ние трябваше да направим избор. Нямаше друга възможност. Искам да подчертая, че имаме много лауреати по цял свят и ние подкрепяме всички тях. Нека отново да го заявим. Благодарим ви! Добро утро, колеги. По процедурен въпрос. Госпожа Верже. По процедурен въпрос. Смятам, че е, наградата Сахаров тази година беше връч... Е, присъдена по скандален начин, защото полит... нашата политика стана по-важна, отколкото борбата за човешки права. Това е третия път от е, началото на раздаването на наградата Сахаров. която се казва, че човешките права в Куба не се спазват три пъти през последните 20 години. Наградата Сахаров се връчва на кубинец. Това за мен е политически сигнал за това, че ние обесценяваме наградата Сахаров. Ето защо аз настоявам наградата Сахаров връчването на наградата Сахаров да не се решава в председателския съвет, а от всички депутати заедно. Колеги, бях информирана, че е проведена задълбочена дискусия по този въпрос в председателския съвет.